Колеги, моля ви заемете местата си. Искам да помоля журналистите да напуснат след около две минути. В рамките на две минути ще им дадем възможност да направят снимки на кандидат комисаря. След това обаче ще ви помоля да си тръгнете още няколко съобщения преди да приветствам нашия гост с добре дошъл. Онези, които присъстват тук, моля да не сядат на места, които са ясно определени за други хора. Днешното изслушване може да бъде проследено в залата за слушане Ян 4Q1 както и по интернет. По време на предишни изслушвания имаше а, аплодисмент. Искам да ви напомня, че само депутатите могат да аплодират и да ръкопляскат, ако желаят. Сега госпожа Увскок и аз ще председателстваме това заседание в съответствие с правилника. И първо искам да приветствам с добре дошъл кандидат за комисаря Валдис Домбровски за това изслушване пред двете парламентарни комисии ЕКОН и ЕМПЛ. Както знаете, целта на изслушването е парламента да може да упражни конституционно определеното си право да осъществява контрол колегиума на комисията. По-конкретно оценяваме кандидатите за комисари в по е, личната и обща компетентност, лична независимост, европейската ангажираност, познаването на ресора, комуникативните умения, както и политическите им приори и техния принос към общия стратегически дневен ред на комисията. Също така искам да напомня, че преди изслушването кандидатът за комисар отговори в писмен вид на подготвителния въпросник. Писмените отговори са раздадени на депутатите на техните езици в съответствие с процедурата. Кандидатите са подписали декларация за интереси. Комисията по правни въпроси е посочила, че няма наблюдение върху декларацията за интереси на кандидат-комисаря. Структурата на дебата ще бъде както обикновено. Първо, встъпителни думи от кандидат комисаря за не повече от 15 минути. Накрая ще има 5 минути заключителни думи. Междувременно време за 45 въпроса от депутатите. Всеки въпрос и отговорът му ще продължават по 3 минути. Една минута за въпроси, 2 минути за отговор. Искам да ви напомня, че принципът за 3 минути ще се спазва стриктно за да могат всички депутати да зададат своите въпроси. Привличам вниманието ви върху факта, че ще има превод на 23 езика, така че всички изказващи се могат да говорят народния си език, както казах и на предишни изслушвания и искам да ви помоля да не говорите твърде бързо, за да бъде добро качеството на превода. Накрая. По същество, задачите, възложени на кандидат комисар Домбровски, са особено важно да ръководи реформата на паричния и е, економически съюз, и управлението да бъде по-ефективно, демократично и да можем да преодолем сегашната криза, като чрез стабилност, растеж и работни места. Комисията ЕКОН положи усилия за да даде своя принос към прегледа на економически вълтен съюз. Следващата седмица ще направим преглед на програмата. Заедно с вас ние трябва да видим как да приложим най-гъвкаво съществуващите правила, за да има баланс между стабилността и растежа, да насърчим инвестициите и структурните реформи. Трябва също така да обявим координация на економическата политика и пътна карта за интеграция, за да се преодолее съществуващата асиметрия между изключителните правомощия на Европейския съюз за наблюдение и и економическата политика на държавите членки. накая трябва да се укрепи и рационализира социалното измерение на рамката за управление. Парламента настоява за нов европейски социален пакт. Сега ще дам думата на колегата Ускок, за да продължи. Благодаря. Само няколко коментара от името на Комисията по заетост и аз ще направя това народния си език шведски. EUs inre marknad eh, med fri rörlighet är en grundbult i EU-samarbetet. Den har stor potential att ge den tillväxt och de jobb som EU så väl behöver. Men för att marknaden ska fungera effektivt за да може пазарът да се развие, Европейския съюз трябва да предвиди задължителни гаранции за защита на работниците. Имаме нужда от общ пазар който да не се използва за снижаване на стандартите, но, но да може да се пребори с нелоялната конкуренция. Това е заплаха за колективното договаряне трябва да има диалог между различните социални партньори. Що се отнася до кризата, има нужда от диалог между партньорите виждаме, че има условия, които не винаги се приемат. Констатираме, това е, е неприемлива пречка пред свободното движение. Съществува евро, съществуват празноти в европейското законодателство. Председателят Юнкер декларира в своето слово пред Европейския парламент, че директивата за командироване на работниците трябва да се преразгледа. Трябва също така да се гарантира тази директива да не допусне социален дъмпинг и нелоялна конкуренция. В Европейския съюз трябва да има равно заплащане за равен труд. комисаря Домбровски ще отговаря е, за е, социалния диалог. Партньорите трябва да гарантират доброто функциониране, трябва да се гарантират правомощията за преговори и да могат да се е, предприемат действия. Европейския съюз не може да си позволи да тръгне по друг път и не може да да разчита на социалния дъмпинг. Сега думата има комисаря Домбровски. Господин председател, госпожа председател, уважаеми госпожи и господа депутати, колеги. Преди всичко, бих искал да ви благодаря за възможността, която ми се отдава да се обърна към вас като демократично избрани представители на народите на Европа. Имайки предвид, че аз на два пъти съм избиран за член на Европейския парламент, едва ли трябва да бъда убеждаван каква е ролята на Европейския парламент за вземането на решения в Европейския съюз и воденето на ежедневния диалог с гражданите на Европа. Ако моята кандидатура за заместник-председател на Европейската комисия бъде потвърдена, аз ще работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент, укрепвайки политическата инициатива и демократичната легитимност на нашата законодателна дейност. Аз отговарям за еврото и за социалния диалог. Тези две области са насочени към насърчаването на растеж и създаването на заетост в Европейския съюз. Стабилност на еврото, координация на социално-економическата политика, така че плодовете на економическото благосъстояние да бъдат достъпни за всички. На английски продължава ораторът. Уважаеми госпожи и господа, роден съм и израснал зад желязната завеса, когато в продължение на 50 години Латвия не бе част от Европейския съюз. В продължение на 50 години ми бяха казани елементарните права и свободи. Преди 25 години желязната завеса бе разрушена и това даде възможност за демократични промени на нашия континент. Европейската перспектива на Латвия бе в основата на демократичните економически и социални преобразования в страната. Ето защо аз съм твърдо убеден, в силата на европейската идея. Аз съм привърженик на основните европейски ценности демокрация, социална пазарна економика и равноправие, равни възможности за всички. Само заедно ще можем да се справим с предизвикателствата на един непрекъснато променящ се свят, на глобализацията, застаряването на населението и климатичните промени. Имал съм честа да заемам поста в министър-председател на Латвия в три последователни правителства от март 2009 година до януари тази година. Поех задълженията на министър-председател на страната си, когато Европа бе засегната от най-тежката економическа криза. В резултат от структурните реформи и стабилизирането на обществените финанси, Латвия успя да преодолее дълбоката економическо-социална криза и да се превърне в една от най-бързо растящите економики на Европа. Другите важни фактори, допринесли е, за този обрат, е, са правилното позатворяване на економически стимули чрез ускорено освояване на европейските фондове. Създадохме допълнителна социална предпазна мрежа, за да се справим с социалните последици от кризата. Изпълнихме успешно мастерските критерии и се приснихме към авето тази година. Всичко това не би могло да постигне успех без непрекъснат социален диалог с социалните партньори и други заинтересовани страни по изключително деликатните економически и социално-политически решения. Подготвяйки се за <clears throat> преминаване към еврото по време на кризата на еврозоната, ние е, засвидетелстваме доверието си в европейския проект и в европейската валута по време, когато някои изразяваха съмнения към нея като бивш член на Европейския парламент, на парламента на Латвия, министър на финансите на Латвия и главен економист е, на Латвийската централна банка, мога убедено да заявя, че разполагам с необходимия опит и професионални знания, за да поема задълженията си като заместник председател на Европейската комисия в съответния ресор. Тук става въпрос за преодоляване на предизвикателствата при економически и паричния съюз, запазване стабилността на еврото, конвергенция на економическата и бюджетната политика и сливането и с социалната и трудово-пазарната политика. Ако бъда утвърден, ще работя упорито, така че целите за стабилността на единната валута и на макроекономическото управление да не противоречат на социалната справедливост и социалното приобщаване. Уважаеми госпожи и господа, Европа успя да се справи с най-тежката економическа криза в историята си, да опази едината валута. По сегашните прогнози Европейският съюз ще расте с 1,5% е, през следващите 10 години. С цял процентен пункт по слаб темп на растеж, отколкото по време на десетилетието преди кризата. Последиците от кризата все така тежат е, върху нашите граждани. Безработицата в еврозоната е над 11%, младежката безработица е далеч над 20% и почти 16% във, във възрастовата група от 15 до 29 годишна възраст. Европа не може да си позволи да изгуби едно поколение. Всички добре знаем, че кризата, която преодоляхме, не бе обикновен економически спад. Нените корени се крият в дългогодишни недостатъци на нашата економическа структура. Ето защо възстановяването на растежа съществено зависи от способността ни да се справим с тези слабости. Изправени сме пред рисковете свързани с застаряващото население, високата задлъжнялост, ниската инфлация и всичко това може да доведе до продължителен период на бавен растеж и дори стагнация. Трябва да се обърнем с лице към тези рискове, да се захванем здраво за работа, за да върнем Европа на пътя на растежа да действаме координирано, както по отношение е, регулирането на търсенето, така и на предлагането, както на национално, така и на европейско равнище. Началото ще бъде положено с инвестиционния пакет е, от близо 300 е, милиарда евро, наред с други държавни и частни капиталобложения през едните три години – е, и в това отношение заместник председателя за заедостта, растежа и инвестициите ще бъде водещ. Необходими са инвестиции за постоянен устойчив економически растеж и заедост в Европа. В това отношение трябва да се обърне внимание и на европейските фондове. Европейските структурни фондове следва да бъдат влагани е, разумно и инициативи като младежката гаранция с финансиране от европейските фондове следва да бъдат реализирани бързо и ефикасно. Кризата прояви важни, значителни недостатъци в първоначалната конструкция на европейската институционална а, уредба. През последните няколко години бяха направени сериозни усилия за да бъдат преодолени тези слабости. Беше укрепено бюджетното и економическото управление на общоевропейско равнище, беше създадена мрежа за преодоляване на кризи, европейски надзорни органи и е, общо взето се въведе като принцип предварителната координация на националната политика в рамките на така наречения европейски семестър. Е, създадени са солидни предпазни механизми, банковият съюз е, е в процес на изграждане. И това е съществена предпоставка за здравословен растеж в еврозоната слабостта на банковите баланси е един от факторите, една от причините, които ги възпрепятстват е, в кредитирането на реалната економика. Е, един строг режим е, за поддържане качеството на активите и стабилността на банките ще бъде от жизненно важно значение за реалната економика. Днешният економически и паричен съюз е много по стабилен, но се нуждае от допълнителни усилия за по-голяма сплотеност, по-голяма конкурентоспособност и социално приобщаване. Все така трябва да осъществяваме структурни реформи, като не забравяме социалното измерение и заетостта. Така, например, трябва в максимален размер да се възползваме от класацията по заетост и по социални показатели. Също така трябва да прилагаме механизмите за гъвкавост, които ни дава сегашния пакт за стабилност и растеж. Но това в условията на прозрачност и еднообразност и равно третиране на всички държави членки. Економическият диалог следва да бъде използван активно и в пълен обем. През последните години бяха предприяти е, сериозни стъпки за укрепване основите на еврозоната, не на последно място, чрез е, е, засиления пакт за стабилност и растеж, пакета от 6 нормативни акта, пакета от 2 нормативни акта. Ако бъда утвърден, аз ще работя в тясно сътрудничество с кандидат-комисарите Московиси и Тайсън, за да оптимизираме тези инструменти, да запазим стабилността и доверието, с което се ползва нашата институционална уредба, като отново е, се държи сметка за аспектите за етост и социална политика. В същото време следва да подобрим процеса на изпълнение на страновите препоръки в рамките на економическия семестър. Нашата политика следва да бъде насочена към това, защото всички европейци да се възползват от благата на економическия растеж, производителността и високите равнища на благосъстояние. В край на краищата политиката трябва да даде осезаем резултат в интерес на по-доброто ежедневие на хората. Уважаеми госпожи и господа депутати, генералната представа, че вариантите за развитие на економически и паричен съюз през идващия период са представени в документа наречен дълбок и действителен економически и паричен съюз, не може да бъде пренебрегвано. Нещо особено важно е, че Европейският съюз винаги трябва да се стреми да върви заедно с всички Имам преди 28 държави членки, доколкото това е възможно. И затова еврозоната следва да остави вратите си отворени е, за нови присъединяващи се страни, които изпълняват устойчиво мастрихските критерии. В това отношение аз съм много удовлетворен, че Литва ще стане 19 та държава членка на еврозоната след 3 месеца. В развитието си Европейския съюз е, трябва да се основава на общностния метод. Внимателно трябва да преценим различните варианти, като имаме предвид е, обхвата по действащите договори и евентуалните възможности за изменение и допълнение на договора. Уважаеми госпожи и господа депутати, ако бъда утвърден за заместник-председател на комисията, аз ще бъда натоварен с задължението да работя за ребалансиране на бъдещата условна подкрепа за страните от еврозоната. И аз цяло подкрепям ангажимента на кандидат-председателя на, на председателя фактически на комисията Юнкер че в смисъл, че в бъдеще, както той казва, <clears throat> всяка подкрепа за програма за реформа е, може да се дава само при цялостна оценка на фискалната стабилност. Тройката в това отношение е, изпълни очакванията е, по време на, на особен натиск на финансово-економически трудности, но постепенно следва да бъде заменена с един е, демократически по-легитимен и подлежащ на отчетност механизъм. Що се отнася до е, социалния е, диалог, не мога да отрека неговото значение. Социалният диалог винаги в историята на европейската интеграция е, е, е бил решаващ фактор. Необходим е реален разговор с социалните партньори, който да е съсредоточен върху съдържанието. Социалният диалог е от съществено значение за успеха, устойчивостта и ефикасността на реформата. Той е съществен елемент от социалното измерение на економическия и паричен съюз. И за това ще работя в тясно сътрудничество с комисаря за заедостта, е, социалната политика, професионалната квалификация и трудовата мобилност за укрепване на социалния диалог в Европейския съюз и ангажирането на социалните партньори на национално равнище. Ролята на заместник-председател на Комисията за еврото и социалния диалог – е проява на желанието на председателя на комисията да постави и економическите и социалните въпроси на равна нога и да укрепи социалния диалог. И това не може да стане без активното участие на Европейския парламент. Аз се надявам и разчитам на вашата подкрепа за предвижването на економическата и социално-политическата програма на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Благодаря ви, господин Домбровскис. Сега преминаваме към първия кръг от въпроси и отговори. Буркард Балц от НЕП. Благодаря ви, господин председател. Господин Домбровски, радвам се, че сте отново тук в нашата парламентарна комисия. В вашата страна вие имахте успех в прокарването на реформите. Вашата страна сега е в състояние да се присъедини към единната валута. Аз следих развитието на събитията в Латвия. Вие предвижихте вашата страна от криза към страна с добро економическо положение е, и добър пазар на труда. Можете да вложите същата енергия в еврозоната сега. Въпросът ми е каква би била една успешна политика на европейско ниво, как може да се гарантира подобряване на конкурентоспособността на нашия регион и каква роля виждате за ЕЦБ за постигането на тези задачи? Отговор. Благодаря ви за поставените въпроси. Що се отнася за до по-настатъчното развитие на еврото и на економическия паричен съюз, аз считам, че сега постепенно преминаваме от състояние на фискални корекции, които в голяма степен вече са осъществени към етап, при който трябва да гарантираме устойчив економически растеж. Ние трябва да отчитаме при това няколко фактора в следните насоки. Първо, структурна реформа за подобряване на конкурентоспособността на целия Европейския съюз и на отделните държави членки, да се укрепи вътрешния пазар на Европейския съюз, що се отнася най-вече до услугите, енергетиката, цифровия единен пазар, да се инвестира в иновации, в знания, тъй като научните изследвания и развойната дейност са, са области, в които изоставаме за сега от останалите а, региони. Ние също работим и по програмата РЕФИТ. Нуждаем се от повече инвестиции. Аз вече споменах, че един от основните приоритети на новата комисия а, е да реализира през следващите три години един пакет а, за инвестиции от 300 милиарда евро. Ние трябва да работим за укрепване както на търсенето, така и на предлагането, защото е важно да имаме финансова стабилност, инвестиции, търсене и разглеждайки всички тези аспекти, ние ще можем да гарантираме економически растеж. Благодаря ви. Сега давам думата на Елиза Ферейра от групата на социалистите и демократите. Тя е координатор. Знаете, че еврозоната е изправена пред безпредседентна криза. Някои страни могат да излязат от тази криза през сегашната ситуация на инфлация, висока безработица. И това е резултат от недълновидните политики, които бяха прилагани вие реализирахте такива в един много по-добър контекст от настоящия. Как можете да кажете, че днес вие сега сте се променил и сега ще следвате променената програма, предложена от господин Юнкер. Какви ангажименти ще поемете за в бъдеще, за да покажете, че ако бъдете утвърден, няма да се върнете към прилагането на мерки на бюджетни ограничения, и как ще разпределите работата между себе си и ресора на господин Московици. Благодаря ви, госпожо Ферера, за поставения въпрос. Ще бъда много кратък и по трите въпроса, които поставихте. Първо, що се отнася до общата посока на поетите ангажименти. Аз мисля, че се спрях на този въпрос в голяма степен на встъпител... в встъпителното ми изказване и е, ще следваме подхода на господин Юнкер да се укрепи социалното измерение на економическия паричен съюз, е, като същевременно следваме економическа и финансова политика, която изцяло отли... отчита а, е, какви ще бъдат последиците от реализираните в тези области мерки. Аз виждам именно това като моя задача. Намерението ми е да работя в тясно сътрудничество, както с господин Московиси, така и с госпожа Тайсън, за да се контенира в по-голяма степен економическата и социална политика. Що се отнася до начина на работа, ние знаем, че това е ново предложение, направено от новоизбрания председател на комисията Юнкер. Заместник-председателите имат по-различни функции сега, но ние работим като колегиум, като колективен орган. И аз считам, че ще можем да намерим нужният метод да работим съвместно с господин Московиси, без да се намесваме прекомерно в работата на отделните комисари, защото работата на заместник-председателите на комисията е по-скоро координираща. Благодаря. Кейс Уинбърн от ЕКРА. Благодаря. Добре дошъл, господин Добровски. Според си Вито, човек остава с впечатлението, че отговаряте в много голяма степен на изискванията, и като заместник-председател за еврото и социалния диалог ще имате много широк мандат. Моят въпрос е не също толкова обхватен като представител на Европейския съюз на различни форуми, като МВФ, какво ще казвате на международните си партньори относно приоритетите на Европейския съюз в средносрочен и дългосрочен план? Благодаря. Що се отнася работата на Европейския съюз в международните форуми, като на Международния валутен фонд – има редица въпроси, изтъкнати от Европейския съюз като приоритети. Международното економическо управление. В тази рамка следва да отбележим борбата срещу данъчните обежища и укриването на данъци. Въпрос по който трябва да работим с партньорите. Знаем, че се говори и за реформата на управлението на МВФ. Мисля, че от гледна точка на Европейския съюз ние трябва да координираме много ясно позицията на държавите членки, представени в МВФ, защото в крайна сметка е, държави членки на Европейския съюз участват в управителния съвет. Що се отнася до съвета за финансова стабилност, една от най-важните задачи е законодателството за това управление да бъде рационализирано. Различните страни, различните региони разработват законодателство, което има екстратериториално приложение. Като така се стига до дублиране и непоследователност. Следователно ние трябва да направим така, че да има ясни принципи за това, че различните страни и региони е, да не предприемат действия, които да си противоречат. Силви Голар от името на либералите. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Благодаря за това, че споменахте борбата срещу бедността. Хубаво е, не го чуваме често през последните години. Сега, за най-нуждаещите се и бедните, как ще работите с господин Московиси? Извинявайте, не разбрах. На този етап не разбрах. От вас се очаква да взимате съвместни решения за изпълнението на правилата, но вие работите в съвършено различни области. Е, ще ми кажете, че ще работите в екип, много сме си симпатични и така нататък, но смятате ли, че ще авторизирате някои страни, които не спазват правилата, да държат сметка за разходите за инвестиции? Що се отнася до е, еврозоната, кой ще представлява Европейския съюз в международните форуми. Господин Юнкер говори за е, прагматични съображения. Бихте ли ни казали малко повече? Благодаря, госпожо Говар, за този въпрос. И още един път имаше във вашия въпрос всъщност няколко въпроса. Що се отнася до съвместната работа с е, кандидатът за комисар Московиси, както аз вече казах и както каза и господин Московиси неколкократно по време на своето, на своето изслушване, ние искаме и можем да работим в тясно и добро сътрудничество. Ясно е, че е, комисията е съставена от комисари, заместник, председатели от различни политически групи. И заедно с това тя трябва да работи като екип е, за да можем е, да забравим за различията си и да работим в името на общата цел. Ето така ще работим заедно с е, комис... кандидата за комисар Московиси. Що се отнася до външното представителство на Европейския съюз, както казахте, господин Юнкер ни възложи задачата да излезем с, да изложим прагматични идеи за това външно представителство. Разбира се, отговорните комисари трябва да вършат своята да извършват своите задачи, в това число и в областта на външното представителство. Вече обсъждахме този въпрос с господин Московиси. Постигнахме споразумение по общите принципи и сега кабинетите работят за постигане на прагматични решения, които ще бъдат представени в началото на мандата, така както поиска господин Юнкер. Сега от името на зелените господин Вегас. Прост е въпросът ми. Ако вземем историята на Европата, през, на Европа, извинете, през последните 14-15 години, ще видим, че 23 е, държави членки са нарушили правилата за държавния дефицит. Ако вземем економическата класация за економическите и по-скоро макроекономическите диспропорции, ще видим, че няма нито една от държавите членки, която да е в добро състояние. Ако говорим за еврозоната, ще видим, че страни извън еврозоната имат по-добри економически показатели. В други части от света е, темповете на растеж е, при отсъствието на ограничаващи параметри за дефицита е, е три пъти по-висок от европейския темп на растеж. Така, так бихме могли да погледнем по-новому на, на цялата тази уредба, за да стимулираме растежа. Uh, okay, Honorable Mr. Uh, uh, Vegas, uh, first, uh, as regards uh, countries... Uh... Да, благодаря ви. Първо, ще то се отнася за, до страните, е, срещу които е започнато производство за прекомерен е, дефицит, трябва да отбележим, че броя на тези страни намаля значително от върховото си равнище от 23 държави членки. Така че днес е, бюджетната позиция на, на, на държавите членки на Европейския съюз е далеч по-добра, отколкото преди 4 години 3-4 години. Но вие основателно е, посочвате, че в сравнение с други напреднали економики, е, ние не се възстановяваме от кризата така бързо. Ще значи, трябва да видим е, какви са разликите, какви са причините. Мога да ви дам един пример за инвестициите и капиталовложенията. През 2000, от 2000 2008-2009 година насам, капиталовложенията, както в САЩ, така и в ЕС, спаднаха с 19%. Става въпрос за е, производствени фондове. Но от 13-та година насам в САЩ капиталовложенията нараснаха с 34%, а за същия период в Европейския съюз едва с 3% процента. Така че наистина, ако искаме да, се, да възстановим темповете на економически растеж, трябва да облегчим капиталовложенията и да стимулираме търсенето. Финансовата стабилност е предпоставка за економически растеж, но, но тя не е достатъчното условие. Повече трябва да се направи и точно върху това ще съсредоточи усилията си новата комисия. Е, що се отнася е, до управлението на страните извън еврозоната, знаем, че европейския семестър, е, процедурите свързани с прекомерния държавен дефицит, се прилагат за всички държави членки на Европейския съюз. И, и общо заето постепенно трябва да се преодолява разликата по макроекономическо управление е, между е, страните в еврозоната и онези отвън. От името на зелените въпрос задава господин Гейгол. Господин Добровски, е, благодаря ви. Отрадно беше да, да чуем от вас думи за, за социалното измерение, за социалната пазарна економика и така нататък. Но през последните години е, демократичните права в Европа се накърняват, подронват е, от действията на така наречената тройка, от действията на еврогрупата, на министър на финансите от еврозоната. Начина по който работят тези форуми е напълно непрозрачен и определено е, ние не знаем нищо тук в Европейския парламент за тяхната дейност пряко от тях. Вие споменахте тройката, но поначало какви мерки е, смятате да, да вземете да увеличите прозрачността на, на дейността на тези форуми и повишите демократичната отчетност? А готов ли сте самия вие да търсите някакво междуинституционално споразумение между Европейския парламент и различните елементи на, на структурата на економическо управление в Европа. Благодаря ви, господин Гиголд. Първо, е, що се отнася до демократичната легитимност на тройката, аз вече посочих. Първото нещо, което трябва да се направи, е, е във, във връзка с политическите съвети, които се дават на така наречените програмни страни, е, да се прави не само фискална оценка на въздействието или оценка на въздействието върху бюджета, а и върху социалната политика и заетостта. Значи, намесата на тройката трябва да се прецени от гледна точка не само на финансовото състояние на страната, е, в която се осъществява програмата, а и от гледна точка на социалната политика и заетостта. Това първо. Второ, определено трябва да повишим степента на, на управленска отговорност, на, на отчетност и това е въпрос, по който аз с готовност ще разговарям с Европейския парламент, с останалите заинтересовани страни. Това е категоричен ангажимент поет от избрания председател на комисията Юнкер и аз напълно го споделям. Що се отнася до ролята на Еврогрупата в процеса на вземане на решения? Комисията определено трудно би могла да, да обсъжда вътрешната организация на други европейски институции. Тук става въпрос за структура на съвета, Еврогрупата. Но като, като общо правило, както вече казах, ние би следвало да се стремим към общ вървеж на европейски и всички 28 държави членки по пътя на развитието. Значи, работата е, на еврогрупата трябва да е свързана единствено с еврото. Докато по-широките економически, макроекономически въпроси трябва да бъдат е, решавани от е, ЕКОФИН, от съвета на, на всички 28 министри на економиката и финансите. Е, аз по междуинституционалното споразумение, съжалявам, не ми, не ми остава време да отговоря. Господин Флин. Вие вече често споменавате въпроса за укрепване на економическото управление в еврозоната. Казвате, че економическия паричен съюз трябва да бъде по-сплотен трябва да има по-голямо сближаване. То трябва да бъде укрепено в целия Европейския съюз. Има също цял списък от изисквания към националните правителства, за да може еврото да работи по-добре. Това са неща, за които говори господин Драги пред нашата комисия. Но как може да се приложи на практика това сближаване, без да се подкопае националното ниво. Създаването на план за премахването на еврото и възстановяване на националните валути. Считате ли, че това е възможно и тази альтернатива, не мислите ли, че би могла да бъде по-добра за демократичната легитимност, както и за економическото състояние на много държави. Времето ви изтече, казва председателят. Зададохте достатъчно въпроси. Отговор. По първия ви въпрос за сближаване на политиката и за економическото управление на еврозоната, Ние правим това чрез европейския семестър, в рамките на който ние определяме основните насоки на Европейския съюз за следващите 6 до 12 месеца. И на тази основа комисията подготвя препоръки по страни за всяка от държавите членки. Това е начина по който действа управлението в този смисъл. Това е доста а, сложен процес, който съдържа множество други аспекти. Аз със сигурност не споделям вашето виждане за ползите от примахването на еврото. Мисля, че еврото има огромен успех, независимо от кризата. През 2008-2009 Латвия преживя много сериозна економическа и финансова криза, без да е член на еврозоната. Така че не виждам а, някакъв проблем. Ако разглеждаме еврото като валута, мисля, че то се движи съвсем добре. И сега обменния курс е по-близо до исторически най-високите нива. Близо четвърт от световните резерви се държат в евро – за това, когато се занимаваме с някои от економическите и финансови проблеми на държавите членки, ние не трябва да хвърляме вината върху еврото. Благодаря. Бернар Муно, независим кандидата. Добър ден! 20, 12 години след създаването на еврозоната, но има доста голямо разнообразие в развитието на страните от тази зона и тя има нулев растеж. Близо от 4 години става ясно, че се нуждае еврото от сериозни спасителни мерки. При тези условия Публичният дълг на Франция непрекъснато расте, което засяга економическата конкурентоспособност. Във вашата страна вие намалихте с 20% заплахите, с, заплатите с 10%, пенсиите. Как можем сега да се справим с кризата без да пострадат социалните аспекти. Моля ви да приключвате с въпроса си. господин Домбровски за отговор. Както вече казах в встъпителното ми изказване, Европейският съюз и еврозоната преживяха неодавна най-сериозната криза в своята история, но както Европейския съюз, така и еврозоната се умяха да се справят с кризата и излязоха по-силни от кризата. Много от липсващите брънки или някои от слабостите в економическия паричен съюз бяха усъвършенствани, подобрени. Освен това, считаме, че политиките, които бяха приложени, дадоха своите плодове, доведоха до възстановяване на финансовата стабилност и на економическия растеж. Тази година еврозоната като цяло преминава към економически растеж, а следващата година за първ път, съгласно международни прогнози, всички държави членки ще регистрират положителен растеж, което се случва за пръв път от началото на кризата. Има доста сериозни проблеми в еврозоната. Трябва да бъдат разрешени както в еврозоната, така и в целия Европейския съюз. Те трябва да бъдат разглеждани заедно Трябва да бъдат разгледани по-отделно всички въпроси да бъдат разрешени. Това е насоката, в която смятаме да работим. Благодаря. Започваме с втория кръг. Първо давам думата на Дейвид Каза от НП. Благодаря, господин председател. Познавам ви от няколко години. Знам, че сте компетентен човек. Вие сте лоялен към европейските ценности и ви познавам като човек, с когото е лесно да се работи. Преди малко обаче казахте, че е, господин Юнкер ще обмисли възможността да замести тройката с друга структура, която да, да отговаря пред Европейския парламент. Също така казахте, че той ще се стреми към по-голяма социална легитимност на реформите и за насърчаване на социалния диалог. Смятате ли как ще се използват оценките за социално въздействие на структурните реформи? и по какъв начин ще се и какви средства за социално въздействие ще предложите вие самият. Благодаря, господин Каса. Това бяха два въпроса. По първия за тройката. и тя да, да започне да работи в съответствие с общностния метод. Комисията има желание да се направят няколко, да се вземат няколко решения в областта на макроекономическото управление и това да стане в рамките на общностния метод, но това изисква промяна в договорите. По време на кризата трябваше да се предприемат действия и нямаше време да се направи промяна в договорите. Кризата изискваше бързи действия. Много от действията бяха предприяти на междуправителствена основа, но целта ни е това да стане част от общностния метод. Що се отнася до включването на социалните партньори в економическото управление, през последните седмици аз, се, аз разговарях с социалните партньори за първоначална размяна на мнения. Има възможност социалните партньори да бъдат включени в социалния семестър. За социалните партньори на ниво Европейски съюз по време на подготовката на годишния преглед на растежа, което, това е една, което е една от основните насоки, и социалните партньори на национално ниво – по време на подготовката на задълбочения преглед и прегледите специфични за отделните страни. Това, това са насоките, в които ще работим. Господин Петър Зимон, заместник председател на Социалистите демократите. Да, господин Домбровски, вие ще бъдете заместник председател по социалния диалог в всички държави членки, в които работеше тройката, а и в страни като вашата, в които не работеше тройката, възникнаха множество социални проблеми поради строгите економии. И моята група се интересува дали според вас структурните програми са имаха последици за социалните обстоятелства в тези страни. Бих искал да ми кажете ясно, носят ли отговорност или не. И второ, какво личната е, оценката, как, вашата оценка, каква е за е, програмите и социалните последици в бъдеще. Бих казал, че въпросът е доста сложен. Що се отнася до финансово-економическата криза, няма съмнение, че тази криза създаде сериозни социални проблеми и доведе до значително увеличаване на безработицата. Има място за диалог по причините и последиците защото знаете, че политиката на строги економии в крайна сметка беше последица от кризата. Не може да се каже, че страните са се справили чудесно, имали са достъп до пазарите и изведнъж изневиделица е трябвало да предприемат фискална адаптация. Страни, в които е имало сериозен дисбаланс, страни, които бяха изключени от международните пазари, в това число и моята страна, трябваше да предприемат незабавни мерки. Винаги може да се зададе въпроса дали всички решения, взети по време на кризата, в това число и в Латвия, са били правилните. И от гледна точка на днешния ден, очевидно можем да открием доста грешки и да видим кои са решенията, които са довели до твърде бавния економически растеж и от тук нататък как да разработим един сценарий за по-динамично развитие. Робърт Зиле от името на консерваторите е следващият, който има думата. Microphones. okay. Е you can change seat, yes. Да, може да смените мястото си, за да стигнете до да работещ микрофон. Latvijas sabiedrībā politikā. Господин Dombrovskis. Вие имате е, определено изборен успех в е, Латвия, е, развивайки социалния диалог, заявявате тези си намерения и за целия Европейски съюз, за избягване на така наречени социален дъмпинг. Обаче някои части на европейския пазар все още не са либерализирани. И за това се мълчи. И, е, и, но, и, и как е възможно в Европейски съюз за една и съща дейност да се плаща различно? Е, става въпрос за услугите в частност и вие предвиждате ли някакви изменения на директивата за услугите и някои други е, актове за постигането най-сетне на единен пазар на услугите в Европа или, или ще вървите все така по пътя на, на фрагментацията? Благодаря. Що се отнася до социалния диалог и социалния дъмпинг? Първо, за да укрепим социалния диалог, трябва да се възползваме от всички механизми на европейския семестър. като се започне от макроекономическото управление е, надолу, в отговор на конкретния ви въпрос за вътрешния пазар на услугите в Европейския съюз, аз споменах е, тази, тази област, този приоритет в първоначалното си встъпително слово. Значи говорим за услуги, за енергетика, за цифров пазар. Това са все под сегменти на единия европейски пазар и е, в новия си състав Европейската комисия възнамерява да работи по всички тези направления. Е, наистина, във връзка с директивата за командироване на работници, е, възникват обвинения в социален дампинг и, и, и ние възнамеряваме да погледнем тази директива, евентуално да, да предложим изменения е, в частта особено за минималното заплащане. Има и друг вариант да се предложи нова директива. Е, това е едно. Или да се работи по линия на актовете за прилагане на директивата за командироване. Благодаря господин Ханс Ойдзен от госпожа Ойдзен, извинете, либерали и демократи. Ам... Господин Драги, е, председател на Европейска централна банка, на 22 септември тази година пред нашата комисия за економиката заяви, че нито една економическа политика не може да има смисъл без строга фискална политика и смели структурни реформи в економиката. Съгласен ли сте е, с това твърдение? И ако да, е, какво е отношението ви към така нареченото количествено облегчение? Що се отнася до европейския семестър, вие вече казахте тук, че желаете да приобщите в по-голяма степен държавите членки към този механизъм, което ще бъде изключително трудно, когато сме, преди няколко седмици, прочим, разговаряхме с национални депутати по въпросите за европейския семестър, представители на много страни не присъстваха. От една страна Германия, от друга страна Гърция. Въобще ги нямаше. Така че как ще повишите приобщеността на националните правителства и събрания? Благодаря. Първо за ролята на ЕЦБ и механизмите от една страна на паричната политика, от друга страна на, на бюджетната политика или на, на данъчната по-скоро, фискалната. Политиката трябва да е разумна, както парична, така и фискалната. Не, не може да се върви на един крак, разбира се. И, Е, това е все, все едно е, е, решението в Европейския съюз да, да, да не се координират с решенията на национално равнище. Що се отнася до количественото облегчение? Въпрос на терминология, но това, което върши по-настоящем Европейската Централна банка е една адаптираща се фактически парична политика с ниски лихвени проценти, понякога се носи шегата, че количественото облечение означава а, ограничена и безусловна програма за обратно изкупуване на облигации, а на практика а, се осъществява неограничена, но условна а, програма за обратно изкупуване на облигации. Така че определено това не е точно количествено облегчение, а обслужване на потребностите на пазара в зависимост от а, условията. По-нататък надзор на европейския семестър на национално равнище или контрол на националните парламенти. И трябва да дадем повече възможности и повече време на държавите членки и на социалните партньори в държавите членки да дадат своето мнение преди комисията да публикува официално страновите си препоръки. Благодаря. Палома Лопес от зелените. Господин Домбровскис, вашата страна е едно от най-неравноправните общества в Европа. Безработицата доведе до иммиграция на много ваши сънародници поради строгите бюджетни ограничения, които наложих се в страната. Сега говорите за оценка на социалното въздействие. Някои все още твърдят, че са необходими мерки за строги економики. Какво ще направите за съживяване на социалния диалог? Не е достатъчно да се поканят в разговорите представители на синдикатите, а по-скоро да се гарантират достойни условия на труд, достойно заплащане. Нужни са инвестиции на Европа. Откъде ще дойдат тези пари? От бюджета или от други източници? Как ще гарантирате сближаване в е, еврозоната, като се има предвид е, строгостта е, на изискванията? Отговорът господин Домбровскис. Поставихте около три въпроса. На първо място за приоритетите. Искам отново да подчертая, че това, което се счита за приоритет от новата комисия е да стимулира економическия растеж и е създаването на работни места чрез осигуряване на допълнителни инвестиции – тези 300 милиарда евро са пакет, който ще бъде от публични и частни средства. Това няма да бъдат рециклирани средства, а свежи пари. Вече казах, че в Европейския съюз фискалните корекции вече са към края си. И така се преминава към нови мерки, включително увеличаване на заплатите с а, акцент а, към а, преминаване към по-високи данъци, но прихвърлянето на а, тези увеличения не върху данъци, върху личните а, доходи, а, свързани с данъци върху инвестиции, енергия и прочие. Целта е да се постигне по-голямо социално сближаване, като се спазват социалните показатели, предвидени в законодателството. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е Татьяна Зданока от групата на Зелените. Аз съм тук, е, господин Домбровскис. Трима колеги вече поставиха въпроси, свързани с е, тройката и нейното преобразуване – Има нови намерения за това преобразуване на тройката от новия председател на комисията. Правителството, което вие ръководихте, предприе строги ограничения върху заплащането и пенсиите. Можете ли да ни кажете Как стигнахте до това решение? Всичко да се направи на гърба на хората. Господин Домбровски за отговор. Благодаря ви, госпожо Жданока, за поставения въпрос. Що се отнася до ролята на тройката, първата стъпка, която трябва да предприемем, е при приемането на нови политики да се съобразяваме с промените в фискалната област, както и върху ефекта върху социалната сфера. Комисията при предлагането на нови нормативни актове ще отчита тези елементи. На базата на моя личен опит мога да кажа, че когато бях министър-председател, вземах решения, които никой не ми ги е диктувал – но беше необходимо за преодоляване на кризата да се постигне на първо време финансова стабилизация. Ние използвахме фондовете на Европейския съюз, положихме усилия за намаляване и на административната тежест. На следващо място ние разширихме социалната мрежа за да защитим най-уязвимите. Стефан Вулф има думата. Благодаря, че сте тук, господин Домбровски. Мислех друг, да ви задам друг въпрос. Обаче вие казахте нещо, което свързва вас, господин Хил и господин Московиси. Казахте, че еврото е успех и че е все по-силно. Разочарован съм, че в залата е, има хора, които не виждат, е, че защитата на еврото доведе до огромни жертви на хора, на работни места. И въпросът за спасяване на еврото не е равнозначен на спасяването на Европа. Последното означава интеграция, общи банкови политики и в крайна сметка воля за фискални преводи от богатите към бедните страни. Това ще означава косвени данъци, които ще постъпват в комисията. Не виждате ли, че е, Спасяването на еврото означава, че националната независимост ще загуби своя смисъл по един много неприемлив начин. Господин Волф, най-напред аз не споделям вашия анализ за ролята, която еврото изигра в економиката на Европейския съюз. Разбира се, различни страни предприеха различен подход, някои страни останаха извън еврозоната, но нека да се позова на опита на моята страна за периода 2008-2009. Ние преминахме през огромна криза, без да сме приели еврото. Други, и други страни минаха през криза, без да са приели еврото, така че еврото не е основният виновник тук, когато има економическа и финансова криза в контекста на глобална економическа и финансова криза, нези страни, които изпитваха слабости и економически дисбаланси, дисбаланси пострадаха от кризата и беше създадена рамка за да им бъде помогнато. Рамката далеч не беше съвършена, разбира се, но има рамка за преодоляване на кризата, как да се помогне на страните да преодолее трудностите и имаме планове тази рамка да се усъвършенства, така че тя да отчита не само фискалното и финансовото, но и социалното измерение. Мисля, че много от, измерения, от много от предизвикателствата, които предстоят пред нас, могат да бъдат решени само ако сме заедно. Следващият оратор е Сотириус Зарианополос. Господин Томбровски, по отношение на социалния диалог. Европейският съюз декларира, че меморандумът и пактът за стабилност ще бъдат прияти и ще се прилагат независимост от това, кой ще управлява Европейския съюз. Вече говори за ограничаване на правото на стачка, както каза господин Монти. Или и в, в Гърция се говори същото правителството и работодателите ще имат право да се произнасят по правото на стачка. Е, къде е ползата от социалния диалог? Ма единственото, което той върши, е да ограничава правата на работниците. Що се отнася до пакта за стабилност и растеж – има ясен ангажимент от страна на новоизбрания председател и новата комисия да се използва в максимална степен гъвкавостта в рамките на пакта за стабилност и растеж. Ние възнамеряваме да приемем тъкмо този подход и има възможност за Гъвкавостта при предварителният и последващия контрол и също така трябва да изпълняваме този, тази възможност за гъвкавост, що се отнася до правото на стачка, никой не поставя под съмнение това право. Ясно е, че то е, е, неразделна част от европейския социален модел и трябва да се запази така. Благодаря. Благодаря. Крисиани Скаринс от НП. Благодаря, господин председател. Господин Домбровски, през януари тази година Латвия се присъедини към еврозоната и се очаква и Литва да се присъедини към еврото заедно. С това чуваме, че се казва, че през следващите години ще трябва да се избегне по-нататъчното разширяване. Два въпроса. Каква е вашата оценка за присъединяването на евро и предстоящото присъединяване на Латвия към еврото? И второ, според вас, трябва ли да спре разширяването на еврозоната и защо? Благодаря за този въпрос, господин Каринс. Що се отнася до присъединяването на Литва към еврозоната, се отправят едни и същи критични забележки към двете страни. Аз смятам, че държавите членки на Европейския съюз е, чието валути с, без друго са свързани с еврото, очевидно има смисъл да станат е, част от еврото. Е, това осигурява унази сигурност, която идва с принадлежността към голяма валута, валута, която е по-стабилна от валутата на малките страни. Има разходи, свързани с валутните курсове, които са пречка пред инвеститорите. Определено има предимства. Има и геополитическо измерение. Агресивните агресивният тон на Русия към балтийските страни, смятам, че по-тясната интеграция в Европейския съюз е в наш интерес. Що се отнася до по-нататъчното разширяване на еврозоната, тя трябва да остане отворена. Тя ще се разширява, но освен Латвия и Дания, за момента няма друга страна с необходимите връзки, към еврото. Към момента няма страна, няма друга страна, която да е готова да се присъедини. Когато се окаже, че има страни, които са готови, ще предприемем необходимите стъпки. Ренато Соро от името на социалистите и демократите. Е, Грация. Благодари, господин кандидат за комисар. Чух ви да използвате точни думи за необходимостта в еврозоната да има сближаване на фискалната и валутна политика, но трябва да има и социално сближаване и няма бъдеще за еврозоната, ако няма сближаване на социалната е, цялото измерение. Заедно с това обаче, е, когато говорихте за своята страна и за Литва, не казахте нищо за това какво се случи с е, нивото на бедност. Мисля, че 60% се повиши това. Не казахте нищо за драматичния скок на безработицата. Моят колега Саймън каза, че сте допуснали грешка. Бихте ли ни казали, кои са грешките, които допуснахте и кои грешки не бихте повторили? Председателят прекъсва. Орато. отговор на този въпрос за националния опит на Латвия, позволете ми да кажа, че ние взехме необходимите решения за преодоляване на финансовата и економическата криза у нас. Аз в качеството си на, на премиер се погрежих за това. в Латвия действа международна програма за преодоляване на държавната задлъжнялост. Ние наистина трябваше да, да решаваме проблеми, е, които ни бяха оставени в наследство от предишното правителство е, Трябваше да насърчим инвестициите, да създадем работни места и до голяма степен това е факт. Ние, ние го постигнахме. През двета година е, рецесията бе на равнище от около 40%. И преодоляването на такава криза не може да няма своите последици. Ние е, се постарахме да преодолеем кризата колкото се може по-бързо. Е, Та, и независимо от бюджетните съкръщения, ние успяхме да въведем още една предпазна мрежа в социалната сфера, за да преодолеем именно е, социалните проблеми, породени от кризата. Въведохме програма за време на заетост, осигурихме здравеопазване, медицински грижи за социално слабите и, и така нататък. Господин Луке от е, Европейски консерватори и реформисти. Господин Добровски, с, е, вие твърдите, че еврото е постигнало успех и че не може да бъде обвинявано за безработицата. Преди няколко дена се състоя среща на Нобелови лауреати по економика, Кристофър Симс, Джеймс Фърлит, Питър Даймън, всичките Нобелови лауреати по економика заявиха, е, че е, Европа никога няма да се възстанови, ако се придържа все така към еврото. Сега, не знам вие ще ни кажете, че по-добре си знаете работата от е, една шепа Нобелови лауреати по економика. Обаче, ако нещата се влушат, вие ще се погрежите ли договорът да бъде изменен така, че някоя държава, членуваща в еврозоната, да може законно да я напусне, ако това се наложи? И ако отговорът ви е отрицателен, как ще обосновете принуждаването на една страна да остане в еврото? Така, за еврото и склонността да бъде обвинявано еврото за всичко, като се започне от самото начало на глобалната финансова и економическа криза. Не веднъж отговарям на този въпрос, да видим, да, добре. Е, е, в отговор на бележка на депутата, да, да преминем към втората част на въпроса за договор. Знаете, когато бе е, обсъждан Лисабонския договор, се обсъждаше и, и въпроса да се даде възможност на държава членка да напусне Европейския съюз по свое желание. До Лисабонския договор такова право не бе предвидено, сега то е факт. И сега, прав сте, по-настоящем една държава членка, членуваща в еврозоната, не може да я напусне по свое желание, освен ако първо не напусне Съюза. И определено комисията не възнамерява да излиза с такова политическо предложение, но ако договорът бъде изменен и ако в хода на това изменение държавите членки на Европейския съюз настоят за такава промяна, тя ще бъде обсъдена. В край на краища държавите членки ратифицират договора и ако пожелаят, могат да въведат е, такава клауза, е, при което Европейската комисия ще осигури необходимата техническа поддръжка. Но това не... А вие лично, казва депутатът, подкрепете ли такава идея? Вижте, както казах, ако държавите член, членки отправят такова искане, комисията ще осигури техническа поддръжка за неговото осъществяване. to... И във всеки случай за изменение на договора се иска единодушие. Господин Нил Сторвардс от Алде. Благодаря, господин е, председател. Добре дошъл, господин Добровски, в тази наша весела компания. Е, в стъплението си вие подчертахте е, колко е важна структурната реформа, както в Латвия споменахте е, фискалният компакт, шестопакета, двупакета и така нататък. Но в един от дадените след това отговори вие посочихте, цитирам, необходимостта от преглед и оптимизиране на тези актове. Тя, оптимизирането може да бъде и добро и лошо. Така че да каже човек оптимизиране не, не, не казва кой знае какво. Но въпросът е важен, та ви моля да дадете малко по-подробен отговор. В каква посока смятате да прецизирате, да оптимизирате тези актове? Сега, е, ние знаем, че съгласно действащото законодателство, Европейската комисия следва да е, публикува преглед на, на действието на шестопакета и двопакета е, до края на тази година, до към средата на декември, ако не греша. Така че процесът на преглед е в ход. И, и това ще бъде поглед назад. Нали, ще бъде анализирана практиката от първите години на действие на тези актове и възоснова на констатациите от миналото фактически ще се направят препоръки за някои промени. След това, като казвам оптимизиране, какво имам предвид? По-настоящем имаме много процедури, е, цялата система на макроекономическо управление на съюзно равнище е, се оказва доста комплицирана, трудно може да бъде разяснявана на широката общественост. Имаме го пакта за стабилност и растеж с е, неговите корективни и превантивни части, отново имаме семестъра економическия с процедура за коригиране на макроекономическите диспропорции. Имаме процедурата е, за прекомерен дефицит, пак по пакта за стабилност и растеж. И в резултат от последните изменения е, в тази процедура се обхваща не само прекомерния е, текущ дефицит, но и прекомерния дълг. Това са все надзорни механизми, на които трябва да погледнем като една система. И вероятно част от елементите следва да бъдат а, а, събрани на място, за да се намали административната тежест за държавите членки, свързана с подаването на информация по различните процедури, а, честно казано, и да се избегне известно объркване. Следващият оратор е Патрик Лехайрик от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Добре е известно, че Лисабонската стратегия се оказа провал. Стратегията Европа 2020 не допринася за намаляването на бедността и безработицата. Не виждаме и кой знае какви резултати от плана за економическо оживление от края на юни 2012 година. Не следва ли от това да бъдат направени изводи? и да се промени радикално политиката, като се изоставят бюджетните ограничения, а, а се възприеме план за излизане от кризата с социални и екологични показатели. С други думи, не следва ли еврото да се промени, вместо да бъде инструмент за обслужване на международните финансови интереси, да се превърне в инструмент на инвестициите за заедостта и економическото благосъстояние на страните. Благодаря. Сега по въпроса за Лисабонската стратегия и за Европа 2020, знаем, че в момента се готвим за прегледа на Европа 2020 понеже когато бе разработена тази стратегия, е, още не бе настъпила кризата на еврозоната и естествено сега трябва да бъдат извлечени полуките, в това число и за по-доброто балансиране между економическите и финансовите политически мерки от една страна и социалната политика от друга. Това е ясно, това ще стане е, в хода на прегледа на Европа 2020. Е, сега, вие споменахте някои екологични аспекти. Ако погледнете стратегията 2020, ще видите, че тъкмо по екологичните показатели сме най-близо до поставените от стратегията цели. Но ние вече трябва да мислим за екологичните показатели и отвъд 2020 година. И, и пак по екологичните стандарти. Останалите показатели по Европа 2020 са по-скоро индикативни или нали, пожелателни, докато екологичните показатели са всъщност задължителни за държавите членки и те ги е, изпълняват. Що се отнася до еврозоната, до еврото като инвестиционен инструмент, мога само да, да спомена отново предложението за освояване на 300 милиарда евро за инвестиции през едните 3 години. Благодаря. Е, настъпи полувремето на нашето изслушване. Сега ще дам ще предам председателското място на колегата, председателка на комисията по заедостта. Госпожа Моника Вана има думата. Господин кандидат за член на комисията, искам да се върна към въпроса на демократичната легитимност и европейския семестър. В момента парламентът е, не играе роля в е, надзора върху европейския семестър. Можем да изготвяме доклади по собствена инициатива, които обаче често се игнорират. Вие бихте ли подкрепили едно между, между институционално споразумение, за да може да се отчете законодателната роля на парламента за годишният доклад и за основните насоки за растежа. Предходният комисар набеляза някои насоки за това как да се ангажира по-добре гражданското общество в цикла на европейския семестър. Искам да ви запитам кога ще приложите на практика тези основни насоки за включването на представители на гражданското общество в европейския семестър и какви точно мерки ще предложите като економически приоритети? Отговор първо за междуинституционалното споразумение. Ние трябва да насочим вниманието си върху въпросите по същество, да видим какво точно трябва да се направи за подобряване на диалога между Европейската комисия и Европейския парламент, както и с останалите европейски институции и националните парламенти и правителства. Трябва да сме конкретни за това какво искаме да постигнем. Като член на Европейския парламент аз искам да участвам активно в този процес и да работя за постигането на реални резултати чрез провеждането на смислени консултации и сътрудничество, които действително да имат въздействие върху процеса на вземане на решения. Относно едно рамково споразумение, дали това да стане в рамките на съществуващото вече споразумение между парламента и Европейската комисия, или пък да се приеме ново рамково споразумение, отнасящо се само до европейския семестър. Това е въпрос, който трябва да обсъдим след като постигнем съгласие по съществените аспекти и да видим как да се гарантира участието в вземането на решения по европейския семестър. Относно включването на социалните партньори. Аз вече споделих някои идеи и бих искал те да бъдат доразвити заедно с представители на социалните партньори. Бихме искали те да бъдат по-силно ангажирани на европейски ниво при подготовката на годишният обзор за растежа, както и в подготовката на препоръките по отделни страни. Благодаря ви. Марко Дзани има думата. Благодаря. Искам да се върна на една тема повдигната от господин Юнкер за законодателния вод, позволяващ от зад от еврото. Първо, по влизането в еврото има различно законодателство между различните държави в Дания и Великобритания. Има споразумение, което им позволява да не влязат. Всички останали са принудени да спазват критериите за... Те са принудени да влязат. Какво е мнението ви за това? Що се отнася до законодателството за излизане от еврото? Това е въпрос за решаването. На, на 25 май милиони европейски граждани казаха ясно, че искат програма за излизане от еврото или референдум. Ще пренебрегнете ли този глас? ще се съобразите само с съвета. Реформата в економически и валутен съюз е сред приоритетите на председателя Юнкер. Искам да чуя вашето мнение. Господин Домбровски, за отговор. Що се отнася за а, различните разпоредби за участието на различни държави членки. Знаете, че Обединеното кралство и Дания имат договорени опт-аут клаузи, но за новите държави членки, които се присъединиха след 2004 година, не бяха предложени такива възможности за опт-аут, така че те имат задължението новите държави членки да се присъединят към еврозоната след като изпълнят критериите от Маастрихта. Разбира се, ние сме наясно, че имат отделните нови държави членки свои конкретни подходи към въпроса. Някои от тях не се присъединяват към механизма за валутните курсове 2. Те искат да имат свободата да боравят с а, валутните курсове, тъй като това е един инструмент, чрез който могат да влияят върху своите економики. Що се отнася до промяна в договора и какви са възможностите държави, които сега членуват в еврозоната, да могат да я напуснат, аз считам, че това е въпрос, който трябва да бъде обсъден от държавите членки на Европейския съюз и да поискат промяна в договора, така както беше случая с Лисабонския договор, с предвиждането на възможност за напускане на Европейския съюз. Но това не е посока, по която Европейската комисия би искала да работи активно. Не би насърчила подобно нещо. Благодаря Маркус Фербер от НП. Благодаря. Имам два въпроса. Първо за прилагането на европейския семестър. Какви са вашите идеи за задължителния характер на Препоръките по страни може ли да бъдат укрепени относно малките и средни предприятия и предприемачите? За тях какви мерки предвиждате, за да ги подкрепите в рамките на акта за древния бизнес? Господин Домбровски за отговор. Госпожа, благодаря господин Фербер. Първо по препоръките за отделните страни. Следва да отбележим, че изпълнението на тези препоръки не е на такова ниво, на каквото бихме искали да се надяваме. Европейски парламент оценява, че на 80% се изпълняват, на 18% извинете, но не са предвидени санкции при неизпълнение и няма такова намерение. Така че идеята е да се насърчат страните по-сериозно да гледат на тези препоръки, да се обсъдят е, те с държавите членки и с социалните партньори. Например, когато се обсъжда финансиране от Европейския съюз, оперативни програми, така че това финансиране да се прилага в съответствие с препоръките по страни, като се изисква изпълнение и на макроекономическите условия. Европейската комисия след първия или втория кръг може да бъде по-конкретна по важни препоръки и да поставя определени цели. И ако неизпълнението на препоръките доведе до някои състояния, например, на прекомерен дефицит, тогава могат да се приложат предвидените за целта мерки. предлагам следващия въпрос да ви го да отговоря на него в двустранна основа. Давам думата сега на господин Фернандес от групата на социалистите и демократите. Благодаря ви, госпожо председател. Добре е дошъл, господин Домбровски. Общата валута може да, даде възможност някои страни да избягнат спазването на пакта за стабилност и растеж. Има държави, които имат положително салдо по текущата сметка, на нива, които не са устойчиви и разбира се, те не могат да боравят с валутния курс, тъй като не са част от общата валута и това би имало негативен ефект за Съюза като цяло. А това дестабилизира в голяма степен. Има генериране на дефицити. Сега а, изглежда не се обръща толкова голямо внимание на дефицитите, колкото на излишъците. Считате ли, че в еврозоната няма ясна визия, що се отнася до препоръките по страни и какви мерки ще предприемете срещу държави, които дестабилизират Съюза като цяло? Господин Домбровскис. Въпросът ви по същество опира до сълдата по текущата сметка, дефицит или излишък съответно. Високите дефицити по текущата сметка очевидно показват, че страната има проблеми с конкурентоспособността, с износа, т.е. Това са все неща, които трябва да бъдат разрешени и те определено будят тревога за развитието на съответната страна. А дефицитът в една държава означава излишък в друга държава, в крайна сметка, защото трябва да има равновесие, що се отнася до търговския обмен – ЕЦБ, економисти обсъждат възможността за стимулиране на търсенето в страните с излишък. Това е част от предвидените мерки. Ние трябва да разглеждаме както страните с дефицит, така и страните, които имат излишък в еврозоната, за да се види какво може да се направи, така че да се стимулира търсенето в страните с излишък. Двете неща са много тясно свързани. Урике Требесиус от ЕКР има думата. Господин Домбровскис, вие сте бивш министър-председател и сте човек, който е осъществил важни структурни реформи във вашата страна. Ето защо искам да попитам дали идеята за общи европейски помощи за безработица може да получи подкрепа. Какво дали това няма да доведе до отрицателни последици на пазара на труда. Свидетели сме на това, че трудовите права са подложени на удар, тъй като пазара на труда стана по-гъвкав. Страни като Латвия вече са осъществили много трудни реформи. Как виждате бъдещото изпълнение на структурните реформи и как ще ги следите? Вторият ми въпрос какви други механизми за трансфер бихте е, засилили в Европейския съюз? Благодаря ви за тези въпроси. Когато говорим за общото европейско осигуряване срещу безработица, това е въпрос, който ще бъде обсъждан в контекста и заедно с въпроса за възможността за общ фискален капацитет на еврозоната. Трябва да кажем, че в момента няма консенсус в съвета. И при всички случаи, ако отправим предложение в тази насока, ще трябва да има промяна в договора. Също така е ясно, че повечето солидарност означава повече контрол и повече отговорност. И двете страни са, така да се каже, много тясно свързани. В момента това не е въпрос, който е на масата но може да се обсъди, когато, се, когато има нагласа за промяна в договорите. Що се отнася до новата комисия, бихме искали осигуряването в държавите членки да се прилага по целенасочен начин, за да се стигне до нези групи, които са най-проблематични, онези, които са най- сериозно засегнати. Младите са сред тях. Младежката инициатива, например, следва да се спомене тук. Но също така и възрастни хора, които все още не са стигнали до пенсионна възраст. Така че трябва да погледнем, да обмислим идеята за целенасочена помощ. Сега представител на групата на либералите. По време на изслушването на Мариан Тайсън тя говори за социалното измерение, социалните показатели в Европейския семестър. Жан-Клод Юнкер говори за необходимостта от укрепване на социалното измерение и да се обърне внимание на социалните измерения на економическите решения, имайки предвид съвместната ви е работа с госпожа Тайсън и господин Юнкер, как ще, е, какво ще направите, за да се подсили социалното измерение? Няколко държави няма да постигнат целите по европейския семестър в рамките на определените срокове. Как смятате, че въпросът следва да се решава? Благодаря. Що се отнася до социалните индикатори в европейския семестър, трябва да кажа, че съм напълно съгласен с новоизбрания председател Юнкер и с госпожа Тайсън за ролята на тези показатели. Тя без друго трябва да се е, увеличи. Аз е, самият е, съм се изказвал в този смисъл и се надявам да работя заедно и с председателя Юнкер и с комисаря Тайсън, в, за да се засили социалното измерение и да направим така, че економически економическите и фискални политики да се развиват в близка връзка с социалната политика. Що се отнася до ситуацията в различни държави членки, водещата идея трябва да бъде, че всички държави членки са равнопоставени гъвкавостта в пакта за стабилност и растеж може да се упражнява, но това трябва да бъде по единен начин. Така че всички държави членки да спазват едни и същи изисквания. Това е водещият признак, принцип. И държавите членки трябва да са наясно защо се допуска гъвкавост или защо не се допуска. Костадинка Кунева от Крайната левица има думата. Господин Добровскис, вие казахте, че ще обръщате равно внимание на финансовите и социални аспекти. Но в страните, в които се изпълнява програма в фискална стабилизация са отменени много права, сред тях правото на стачка. Искам да ми отговорите с да или не. Дали сте съгласен с натискът, осъществяван от тройката върху Гърция, така че, да, е, така че работодателите да имат право на локаут? Вие какво ще предприемете, тъй като носите в ресора ви попада социалния диалог? Много ви моля, не споменавайте още един път правомощият на държавите членки. Искам да чуя какво мислите вие самият. Още нещо. Европейският съюз си е поставил за цел да намали бедността до 2020 като комисар с социална отговорност, имащо отношение към еврото. Готов ли сте да подкрепите голям брой граждани и депутати, които ще искат държавите членки да подходят не по-малко строго към бедността, отколкото както беше подходено към фискалните въпроси. Благодаря за този въпрос и така, що се отнася до страните, в които се изпълнява програмата. Първото, което трябва да направим е uh, предложенията на тройката не само да бъдат анализирани от гледна точка на фискалното въздействие, но и от гледна точка на социалното въздействие. Новата комисия очевидно има желание да работи в тази насока и да осигури конкретни механизми. Споменахте също така някои конкретни искания от страна на тройката. В момента аз не съм в състояние да ви дам конкретен отговор. Очевидно, аз съм готов да обсъждам този въпрос двустранно, когато един път се запозная подробно с изискванията на тройката в различните държави членки. Като заместник председател за еврото и социалния диалог, аз възнамерявам да работя в тясно взаимодействие с държавите членки, с тройката и да, и да реализирам приоритетите на комисията за отчитане на социалното въздействие. Бас Екхаут. Благодаря, благодаря господин Добровски за отговорите. Да, разбира се, вие казвате, че е трудно да се постигне обща позиция в колегиума. Вярно е но искаме да чуем вашата конкретна позиция и имам два конкретни въпроса. Първо, значението на социалните индикатори, те бяха споменати, но важният въпрос е, готов ли сте да предприемете корективни действия, когато държавите членки не спазват тези параметри. Ще предприемете ли корективни действия, когато държавите членки не изпълняват задълженията си? По отношение на еврото бяхте малко неясен. Отво... Оставихте отворена възможността за напускане на еврото, което създава неясноти за вашата позиция. Вие държите ли на еврото и ще направите ли всичко възможно всички да останат сторонници и поддръжници на еврото? Благодаря. Що се отнася до първия въпрос за значението на социалните интегра... индикатори или показатели, Съгласен съм с това, което каза Мариан Тайсън по време на своето изслушване, а именно, че социалните индикатори трябва да участват пълноценно в препоръките за отделните страни. Съгласен съм с Мариан Тайсен и съм готов да подкрепя нейните инициативи. По-нататък, по, -нататък, по активирането на санкции. Знаем, че някои препоръки към отделните страни не водят до автоматично активиране на санкции. Това е въпрос, който сме обсъждали преди. В този случай, ако има прекомерен дисбаланс и могат да бъдат приложени някои процедури, и социалните аспекти трябва да получат много по-голяма тежест. По еврото аз мисля, че казах пределно ясно. Комисията няма да насърчава подобен дебат. Ако запитате какво мисля аз, аз съм за еврото. Аз водех активна кампания в Латвия по време на най-тежката криза страната да влезе в еврозоната. И аз обяснявах защо е необходимо Латвия да влезе в еврозоната, защо еврото е стабилна валута, защо еврото има е, добро бъдеще, защо все още се заслужава да, да се влезе в него и защо държавите членки трябва да вляза. Винаги съм бил пределно ясен по този въпрос. Лаура Адже от е, ФД. Господин кандидат за комисар. Нека да поговорим за социалния диалог и вашата позиция. Искаме тя да стане пределно ясно. Вие казахте, че там трябва да участват социалните партньори. Имам един малък пример за моя регион. Аз съм италианка. По-конкретно Умбрия. Там има едно индустриално предприятие, което съществува от 30 години от 300 години собственост на Тисен. Те планират да закрият около 500 работни места. Много хора ще загубят своите гаранции. Питам ви сега, тъй като говорим за социалния диалог, смятате ли, че ще се опитате да бъдете истински събеседник? или пък ще си а, говорим, или ще, ще водим диалог, онзи диалог между две реалности, които съвсем не се познават. Какво точно смятате да предприемете по въпроса за социалния диалог? Благодаря. Благодаря за този въпрос по социалния диалог. Разбира се, той се из... осъществява на различно ниво, на ниво Европейски съюз и национално ниво. Що се отнася до Европейския съюз, определено има обхват и, по, и възможност той да се засили между Европейски съюз социалните партньори, така и между социалните партньори. През последните пет години социалните партньори в Европейския съюз не излязаха с нито едно самостоятелно предложение на ниво Европейски съюз. Имаше няколко на секторно ниво, но не на е, европейско ниво. Така че има място за засилване на социалния диалог и между социалните партньори процес, който ние с готовност ще улесняваме. По-нататък, на национално ниво. Е, националният социален диалог е преди всичко в правомощията на държавите членки и социалните партньори. Това, което може да направи Европейския съюз е в процеса на взимане на решение да се привлекат националните социални партньори в области, касаещи техните компетенции. Разбира се, ако говорим за конкретни предприятия в конкретна страна, националните социални партньори и националните правителства са тези, които трябва да взимат решение. Европейския съюз осигурява рамката на сърчаваща социалния диалог и създаването на работни места, така че да не възникват онези проблематични въпроси, които вие очертахте. Ярун Ленърс от НП. Благодаря господин председател и господин Добровски. Много ми е интересно, че сте тук като министър-председател на, на страна постигнала успехи. Сега някои казват, че вие сте си свърш, че вие сте свършили зле работата. Аз по-скоро мисля, че трябва да се допитат до вас. Що се отнася до моя въпрос, едно от основните предизвикателства економическия и валутния съюз е да, как да преодолеем асиметричните сътресения в държавите членки, без да се създава съюз на трансферите. Сегашната комисия до сега е обръщала внимание само на включването на помощи за безработица. Аз не съм сигурен, че тази идея е много добра, но искам да чуя вашето мнение. Да, разбира се, знаем, че въпроса за асиметричните шокове и фискалния капацитет и съюза на трансферите са спорни въпроси. И европейски, в Европейския съюз има разделения – има обаче някои инициативи, които могат да се извършват на национално ниво и които могат да помогнат на онези страни, които изпитват затруднения. Някои от тези инициативи вече са факт, като Европейската младежка гаранция. Тя се подкрепя от инициативата за заетост. Да видим как да ускорим изпълнението им. Да видим как да разширим тези програми и техния обхват и евентуално да ги продължим. Това е един от най-спешните социални проблеми, които стоят пред нас. Ще трябва да ги решаваме на ниво Европейски съюз. Тази инициатива е много добра и трябва да продължим работа по нея. По улесняването на инвестициите, когато, ведна, когато започнем да обсъждаме пакета за инвестиции за 300 милиона евро, трябва да видим до каква степен той би ускорил растежа и развитието в целия Европейски съюз, но особено в страните, в които се изпълнява програма. Сега, така наречения механизъм за трансфер – трябва да използваме тези европейски средства по по-целенасочен начин, за да работим по целите на стратегията 2020, да работим по препоръките за конкретните страни и за използването на европейските средства за работни места и растеж. Перванш Берес. Вие казахте, че искате еврото да, стане, да бъде успех. Вие сте готов да помагате на страна, която иска да излезе от еврото? Дали ще има а, сътресения, като имаме предвид, а, че огромен брой младежи напуснаха вашата страна, те гласуваха с краката си, защото нямат възможности за новаторство и в заетост в страна, която изправяхте на крака. Говорихте за гъвкавост и пакта за стабилност. Освен структурните реформи, ще ни дадете ли един пример за възможността за гъвкавост, която да е била използвана погрешно от вашите предшественици. Вие казахте, че са били допуснати погрешни стъпки във вашата страна. Бихте ли ни а, дали пример за една такава грешка, която не искате да допуснете? Jā, tātad šeit atkal bija vismaz uh, trīs. Благодаря. Бяха поставени три въпроса. тъй като става дума за положението в Латвия, ще отговоря на латвийски език. Когато аз бях министър-председател, трябваше да се справя с сериозна криза, 40% в спад в економиката – Аз поех управлението в този труден момент. Ние искахме да се съживи економиката и се умяхме за година да се върнем към растежа, да увеличим износа, както и инвестициите. Това ни позволи да постигнем един от най-стабилните растежи в Латвия. Относно пакта за стабилност и растеж, аз не разполагам с достатъчно време, но ако бъде поставен друг въпрос, бих посветил двуминутен отговор на този въпрос, тъй като той е толкова важен. Има предвидена гъвкавост в пакта за стабилност и растеж, която може да се приведе в действие. Ако има допълнителен въпрос, ще мога да отговоря, иначе ще трябва да обсъдя този въпрос а, а, само с вас. Коментари извън микрофон. Госпожа Макентай има думата от екара. Господин Домбровскис, както вече казахте, вие сте наясно, че механизмите за социален диалог на европейско ниво може да са доста по-различни от тези на ниво държави членки тъй като социалните партньори имат правото да приемат общо европейски споразумения когато бъде сключено подобно споразумение от социалните партньори, съветът може да го одобри или отхвърли, без да внася обаче изменение в него. На последното пленарно заседание в предишния мандат ние приехме един доклад в Комисията по заедостта за това как Европа може да създаде една по-благоприятна среда за малките и средни предприятия и бизнеса в Европа за създаване на работни места. И в него се призоваваха социалните партньори да възприемат интелигентни правила, да включват в своите оценки социалните аспекти и да предлагат действия пред съвета за оценка на социалното въздействие. Можете ли да кажете по какъв начин може да се използват наличните интелигентни инструменти на европейско ниво от социалните партньори? Благодаря ви за въпроса. Що се отнася до автономните споразумения, сключвани от социалните партньори, това е тяхно право да сключва такива споразумения, както хоризонтално на ниво Европейски съюз, както да сключват е, такива споразумения и на отраслево ниво. След като се приеме такова споразумение и има искане от социалните партньори, то да бъде приведено на езика на нормативен документ, тогава комисията трябва да направи оценка на съответното споразумение, както и на въздействието на други законодателни предложения, за да се отчитат различните аспекти економически, социални, регулаторни, за да можем в крайна сметка да стигнем до едно балансирано предложение и балансиран резултат. Аз а, съм готов да работя с а, кандидата за комисар Мариан Тайсън по доклада на Комисията по заедостта, за да видим по какъв начин тази система за автономни споразумения може в по-голяма степен да отчита оценките на въздействие. Ула Торнес от Алде. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми също се отнася до социалния диалог. За сега аз съм много удовлетворена от отговорите, които дадохте за важността на социалния диалог, но искам да се върнем към случилото се в пленарния дебат през юли, когато номинирания за председател Юнкер каза, че ще работи за въвеждането на минимални работни заплати във всички държави членки и ще предприеме нужните действия в това отношение. Но заплатите са в компетентността на държавите членки, както вие сам казахте. За това искам да ви запитам, господин Домбровски, с какви мерки ще предприемате, за да гарантирате, че социалният диалог ще бъде в правомощията и на социалните партньори, ако се възприеме идеята за въвеждане на минимална заплата във всички държави членки. Отговор. Що се отнася до въвеждането на минимална заплата във всички държави членка, това е предложение направено от новоизбрания председател на комисията Юнкер, което аз изцяло подкрепям. Ние трябва да насърчим всички държави членки да определят такива минимални заплати. Можем да го направим а, чрез препоръките по отделни а, държави, както и чрез а, диалог с съответните държави членки. Разбира се, ние сме наясно, че има различни модели за социален диалог и че в някои държави, особено в северните държави, където има много силен социален диалог, има тенденция минималните заплати да се определят от социалните партньори. Със сигурност ние няма да направим това против волята на социалните партньори, ако бъде постигнат консенсус между социалните партньори, че не е необходимо това. Но, общо казано, Европейската комисия ще насърчи държавите членки да въведат минимални заплати. Давам думата на Едуард Кукън от групата на НП. Благодаря, госпожа председател. Господин кандидат за комисар, спомня си един от писмените ви отговори. Там вие казвате, че ще насърчите държавите членки да направят своя пазар на труда по-отворен, да реагира по-бързо на промените. Ние трябва да гарантираме работни места и на тези, които са над 50 годишна възраст и са економически активни, за да няма дискриминация срещу тях на пазара на труда. И така, как ще направите така, че тези политически действия ще отчитат застаряването на населението и как ще насърчите ефективно сътрудничество с социалните партньори в това отношение. Това са въпросите ми и искам да се възползвам от възможността да ви пожелая пълен успех в новата ви функция. Отговор. Относно пазара на труда и застаряването на населението. Застаряването на населението е едно от основните пред предизвикателства пред економическия и социален модел на Европейския съюз. Защото този модел може да се запази при нарастване на населението или пък поне такива, които имат стабилна възрастова структура, а не с застаряващи общества. За това трябва да видим как ще развиваме социалните ни системи, системите на заедостта, как ще бъдат адаптирани те към реалностите на застаряващото население в Европа. Ние искаме да насърчим хората да останат на пазара на труда, ако могат да го направят. Освен това да им осигуряваме целева подкрепа които, на лица, които са достигнали пенсионна възраст, или преди пенсионна възраст и им е трудно да намерят работа, да им предложим обучение, като отчитаме тяхната възрастова група и възможностите на пазара на труда, за да могат тези хора да останат активни на пазара на труда, колкото е възможно по-дълго. Това е обаче много сериозно предизвикателство и то ще ни придружава години, дори десетилетия напред. Затова трябва да видим как чрез политиката ни да отговорим на това предизвикателство. Госпожа Штайнрук от групата на социалистите и демократите. Господин Добровски, си имам допълнителен въпрос във връзка с казаното от вас за директивата за командироване на работници. Социално-економическите показатели по европейския семестър ще ли да имат е, еднаква стойност, еднакво значение? В встъплението си пък вие казахте, е, че е, ще отчитате тези показатели в по-голяма степен. Та госпожа Тайсън ли е права или вие сте прав? И най-сетне в сектора на, на услугите, специално в фризьорството, бе прието рамково споразумение за здравословни и безопасни условия на труд, но така не е стигнало до съвета. Кога смятате да го изпратите? Благодаря. Значи три въпроса. Първо, за директивата за командироване на работници. Е, съгласен съм е, е, с това, което е казал госпожа Тайсън по време на своето изслушване, е именно, че Европейската комисия ще извърши целенасочен преглед на действието на директивата, за да предотврати рисковете от социален дъмпинг. В това число определенията или, или тълкуванията, които се дават на понятието минимална заплата или надница на приемащата страна, това определение има известни празноти, благодарение на които може да се избягват съответните задължения или да се тълкуват нещата прекомерно. Е, така че аз подкрепям тази инициатива на Мариан Тайсън и ще и съдействам в работата. Що се отнася до социално-економическите показатели, вече ми бе зададен този въпрос и още веднъж. Аз ще кажа, че съм напълно съгласен с казаното от Мариан Тайсън, с нейното предложение и съм готов да я, да я подкрепя. А ако не, не съм го казал точно с думите на Мариан Тайсън, мога само да съжалявам. Така, що се отнася до фризьорството? Сравнително сложен е въпросът. Става въпрос за автономно браншово споразумение и Европейската комисия по искане на социалните партньори подготви необходимия нормативен акт, е, проект за такъв, е, който е готова да внесе. В същото време от 10 държави членки е поступило искане да не се внася проекта, а в Европейския парламент не всички политически групи приемат идеята. И значи ние трябва да работим заедно с държавите членки, така че предвижвайки това законодателство, да, то, да, да сме сигурни, че то ще бъде прието. Десет държави членки са отказали въобще тази идея и то сред тях страни, които не могат да бъдат заподозрени в социален дъмпинг. Благодаря. От Маркара, СНП. Благодаря, господин кандидат заместник председател на комисията. Добре дошъл. Благодаря ви и за това, че възприехте е, решенията на Европейския парламент, що се отнася до общностния метод. А за тройката, тя е най, фактически тя е най-важният или по-скоро по отношение на тройката, общностния подход именно е най-важният инструмент. Благодарение на общностния подход могат да бъдат гарантирани гражданските права, е, социалните права. И как възнамерявате в тази връзка да задълбочите Европейския економически и паричен е, съюз? Е, евентуално да се стигне до Европейски валутен фонд. Смятате ли, че това е възможно? И, и има ли в тази връзка основа за бъдещ социален диалог? Благодаря ви, господин Карас. Така, доста, доста въпроси. Ще започна от средата с Европейския механизъм за стабилност, който да се превърне евентуално в Европейски валутен фонд началото се водиха такива разговори, но напоследък <clears throat> не съм чувал нещо да се казва по въпроса. <clears throat> Европейския механизъм за стабилност има, има своето място, а средносрочният, средносрочната ни цел би следвало да бъде е, инкорпорирането на Европейския механизъм за стабилност е, в общностното право. За сега той е предмет на междуправителствени договорености. И поначало такъв трябва да бъде общият подход, аз го казах и в встъплението си. Трябва да, да, да работим заедно колкото се може в по-голяма степен в рамките на общностния метод. И много от тези междуправителствени договорености, прияти междувременно, следва да бъдат превърнати в общностни актове. В тази връзка и въпроса за макроекономическото управление. <coughs> Вече казах, въпросът е много сложен, но по-настоящем имаме различни равнища и различни процедури е, в комплекса на макроекономическото управление. Наистина би трябвало да, да изчистим тази уредба, да я оптимизираме, както казах, за да се получи е, е, един общо приложим, комплексен и по-лесно разбираем е, механизъм. Това ми се трябва да се направи при прегледа на макроекономическите параметри и разбира се винаги в тясно сътрудничество с социалните партньори. Агнес Йонгерия, социалисти и демократи, има думата. Благодаря. Тук съм. Ще е, задам въпроси на холандски. Господин Дромбовски, Дамбровскис. По-рано вие говорихте за балансирането на економическата и на социалната политика. И на, и на това ще се спра въпроса си наскоро. Все по-често се произнася Съда на Европейския съюз е, в подкрепа на това, че Економическата свобода накърнява социалния прогрес. Има, има доста решения на, на съда, някои от които будят тревога сред най-новите решения на съда. Е, във връзка с минималното заплащане на труда в определени държави членки, първо е, съдът се произнася за това, в други случаи заявява, че това било в ущърп на економическите свободи. Е, широко се прилага практиката на е, така наречените нулеви договори, привидната самостоятелна заетост. Така че как ще примирите вие економическата инициатива, економическата свобода с защитата на социалните права. И в тази връзка какво ще кажете за протокола за социалния прогрес? Благодаря. Uh, uh, okay, uh, thank you very much for this uh, question. So, uh, uh, so basically on the developments in a uh, labor market. Uh, we see... Да, пазара на труда. Виждаме през последните години и дори десетилетия е, се създава някакъв двуешалонен пазар на труда. Ширят се нови идеи, така да ги наречем, нулевите договори, фалшива самостоятелна заетост и нали, просто все механизми за избягване на трудовото законодателство. И трябва да, да се обърнем с лице към този проблем. Значи, заедно с държавите членки да е, нараства така наречената гъвкава, гъвкава сигурност на пазара на труда, това е добре, е, но от друга страна да се затварят вратичките е, за избягване на действащото трудово право. И особено привидната е, самостоятелна заетост е, е, е проблем, е, който се шири. И трябва да видим как да, да повишим еднообразността, еднородността на, на пазар на труда, вместо да съществуват тези два ешелона на защита от една страна и на липса на каквато и да било защита от друга. Що се отнася до решенията на Европейския съд, е, като представител на Европейската комисия, аз не би трябвало вероятно да коментирам или, или да поставям под съмнение е, решения на Европейския съд. Неговите решения следва да бъдат е, зачитани и изпълнявани като в същото време ние пък работим за подобряване на уредбата. Благодаря. Ивана Милетич от НП има думата. Благодаря, господин председател, госпожо председател. Господин Добровски, много се радвам, че вие именно сте е, кандидат за местник председател за социално-економическата политика. Аз съм убедена, че вие е, притежавате знания и опит. Като министър-председател на Латвия, вие проявихте храброст и, и решимост. Имала съм възможност да работя с много от вашите експерти, които е, ни помагаха е, в Харватия във връзка с освояването на европейските фондове. И бях, бях впечатлена от високата компетентност на латвийските държавни служители. Сега, обаче, каква ще бъде връзката между страновите препоръки по семестъра от една страна и кохезионната политика на Съюза от друга, т.е. европейските фондове? Е, и на второ място, определено е на лице проблем по разплащанията – е, по европейските фондове, е, които пораждат трудности е, в инвестиционния процес. Благодаря за по-доброто обвързване на страновите препоръки и кохезионната политика. Това всъщност е вече факт в значителна степен. Държавите членки договарят споразуменията си за партньорство и оперативни програми е, с комисията и един от приоритетите за комисията по време на тези преговори е кохезионното финансиране да се движи в посока към страновите е, препоръки по семестъра, така че край на краища да се стимулира економическото развитие, създаването на работни места и преодоляването на социалните проблеми. Европейската комисия винаги подчертава значението на Европейския социален фонд в тази връзка. Заплащанията или разплащането на, на фондовете, това не попада в периметъра на моите правомощия, по-скоро на госпожа Кристалина Георгиева. Но е на лице един сериозен проблем наистина. Съветът блокира плащанията и се опитва да поддържа както ангажиментите, така и плащанията по годишния бюджет под равнищата съгласно многогодишната финансова рамка. И тъй като става въпрос за междуинституционално споразумение, ние трябва да настояваме, както парламента, така и комисията, съветът да изпълнява своята част от междуинституционалното споразумение. За да, за да не се пораждат такива затруднения е, от е, платежен характер. Значи, въпросът ви е много сериозен. Хавиер Лопес, социалисти и демократи, има думата. Добър ден, господин Тромбовски. Както, както би следвало да знаете, реформите налагани от тройката през последните години водят до драконовски е, бюджетни мерки и съкръщаване на, на разходи, финансиращи основни обществени услуги е, и доста страни днес са в по-тежко положение, отколкото преди 4 години. Испания е конкретен пример. Към това се добавя липсата на каквато и да било демократична легитимност на, на тази тройка. Е, в, е, в своето встъпително слово господин Юнкер се ангажира да направи оценка на въздействието на, на тези мерки. И моят въпрос е какво ще, се, ще бъдат тези планове за преразглеждане, за промяна, особено в социалната сфера? И второ, може ли да ни уверите, че е, това не са празни думи, че наистина ще се направи нещо? И на трето място, ако в резултат от оценката се окаже, че в резултат от намесата на тройката е, се е стигнало до отрицателни социални последици, готови ли сте да оттеглите тези, тези мерки? Да, благодаря. В хода на това изслушване аз е, вече доста говорих е, за решенията взети в разгара на кризата и за това доколко действията на тройката засегнаха социалната сфера. Ролята на новата комисия е да коригира неблагополучията и да взима от тук нататък решения с оглед не само на финансовата устойчивост или стабилност, а и с оглед на социалното въздействие. Новоизбраният председател на комисията и госпожа Тайсън, е, комисар по социалната политика, е, се ангажират с това. И аз съм готов да работя с всички колеги, така че този ангажимент да, да не остане празен, празен звук, празни думи. Благодаря. Хайнц Беке от НП има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Домбровски с като член от Австрия на, на Комисията по заедостта и социалната политика, аз не мога да ни приветствам казаното от вас за социалния диалог и за ролята на социалните партньори в Европа. Но много от проблемите от социален характер в Европейския съюз са проблеми, които е, са работа на държавите членки, за които отговорни са те. Е, и можем ли ние да, да насърчаваме така, известно чиракуване, ако щете, или е, натрупване на, на знания от практиката, от опита на околните. И не, и не може ли в Европа да се ведат някакви задължителни е, правила за такъв обмен е, и използване на чуждия опит? Благодаря. Благодаря за въпроса. Що се отнася до субсидиарността, и нали, за това говорим, очевидно е, това е основополагащ принцип е, на устройствен принцип на Европейския съюз, е, който се свежда до това, че е, Европейският съюз е, действа само по въпроси, които максимално ефикасно могат да бъдат решавани именно на общоевропейското равнище. И комисията определено възнамерява да се придържа твърдо към принципа на субсидиарност. Що се отнася до обмена на положителен опит, от е, различни държави членки, Европейската комисия активно насърчава това. Е, чрез конкретни инициативи, например е, в областта на професионалното обучение, на професионалната квалификация. Например, струва си да се изучава германския опит в това отношение, двустепенната образователна система в Германия и да се разпространява. Един от проблемите, който определено се констатира на нашия пазар на труда в Европа, е недостига на квалификация, на, на професионални умения и, или по-скоро несъответствието между онова, е, което дава образователната система и онова, което търси пазара на труда. Наистина трябва да търсим по-тясно обвързване между образованието и пазара на труда. Георги Пирински, социалисти и демократи, има думата. Благодаря, господин кандидат заместник председател на комисията. Е, директивата за едноличното дружество с ограничена отговорност, която е част от пакета актове за корпоративно управление, е, е, е очевидно в разрез с гаранциите за основни права на работещите. Правото на, на информация, на допитване и правото на участие в управителния съвет. При това положение на нещата, наймате ли се да оттеглите тази проектодиректива, да огледате много внимателно и да излезете с конкретни предложения за попълване на тази изключително опасна празнота. И готов ли сте да започнете активни консултации с социалните партньори, е, въздържайки се от повторно въвеждане на проекто директивата, освен ако не се стигне до пълно съгласие, че правата на работниците са напълно гарантирани. Благодаря за въпроса. Що се отнася до един от ръководните принципи на новата комисия, той е заявяван вече не веднъж, той е да се засили връзката, съгласуваността, непротиворечивостта между економическото и социалното измерение, за да се защитят и, и правата на работниците, наред с други. Извинявам се, не мога обаче сега да коментирам конкретно директивата, но съм готов да, да се занимая с този въпрос и а, а, да се консултирам с госпожа Тайсън, която е ресорният комисар по социални, социалните аспекти. И наистина, ако се открият така наречените от вас опасни празноти, комисията ще оттегли е, проекта. Новоизбраният председател на комисията, впрочем, заяви, че според него е напълно възможно е, по линия на доброто нормотворчество, е, като, като принцип да бъдат оттеглени няколко нормативни проекта, може и тази директива, тази проекто директива да е сред тях. Не, не мога да коментирам конкретни актове сега. Но заедно с а, госпожа Тайсън ще се занимаем с този въпрос. Да. Да, ще, ще ви дам отговор в последствие конкретно двустранно. Благодаря. Ева Парванова, НП. Благодаря, господин Домбровскис. Радвам се, че сте тук като кандидата за заместник-председател. Срещали сме се многократно по време на среща на върха на НП, където ясно подчертахте колко важни са политиките, които са позволили вашата страна да отговори на условията за присъединяване към еврото. Моята страна България има силното желание да последва този пример. Вчера имахме избори в страната и моята партия постигнал убедителна победа срещу своите опоненти. Нещо, което е важно не само за моята страна, но и за европейския проект като цяло. Тенденцията за така наречената Европа на две скорости, която тегне над Европа от известно време, особено след финансовата криза и а, по-силната интеграция между държавите членки на еврозоната. Как ще гарантирате, че няма да се стигне до там, че по-засилената интеграция на еврозоната няма да доведе до дезинтеграция в по-широк смисъл на Съюза. Благодаря. Благодаря за този въпрос. В встъпителното ми изказване аз също подчертах, че има необходимост Европейският съюз в максимална степен да се развива като цяло, имам предвид всички 28 държави членки. Еврозоната трябва да бъде отворена за нови държави членки, които да се присъединят към нея. Има необходимост да се запази ефективното функциониране на вътрешния пазар на Европейския съюз. Имам предвид отново пазар, обхващащ 28-те държави членки. Разбира се, има политики, има някои въпроси, които засягат еврозоната, защото тези страни имат обща валута. Същевременно обаче еврозоната не трябва да се превръща в нещо ексклюзивно, което да подкопае вътрешния пазар на Европейския съюз. Решенията, свързани с вътрешния пазар, трябва да се вземат на ниво Европейски съюз на 28 държави членки. И ние ще се придържаме към този принцип. Благодаря. Мария Родригес. Господин Домбровски, ако искате действително да преодолеете кризата, ние трябва да променим приоритетите си и основният приоритет за следващия период е, трябва да са инвестициите и създаването на работни места, а не бърза фискална консолидация. Въпросът ми е, можете ли да се ангажирате тези приоритети за инвестиции и работни места да бъдат част от е, следващият обзор на растежа и следващите препоръки за отделните страни? И на второ място, как възнамерявате да използвате заложения в пакта за стабилност и растеж механизъм за гъвкавост? Отговор. Благодаря ви за този допълнителен въпрос. Както беше ясно заявено, в встъпителното ми изказване. Приоритет на новата комисия са инвестициите, растежът и работните места. И именно тук ще насочим вниманието си, включително и при изготвянето на следващия обзор на растежа. Това е заявено от новоизбрания председател Юнкер, както и от останалите кандидати за членове на Европейската комисия. Относно гъвкавостта, заложена в пакта за стабилност и растеж, има множество области, в които може да се приложи тази гъвкавост. Може да има изключение, когато има растеж под нулата. когато има недостиг в производителността. Има също клауза за структурни реформи. Там са предвидени определени маржове, които да гарантират сигурността. Това цели да се постигне положителни резултати в образимо бъдеще. Има също и а, конкретни клаузи за еврозоната. Има крайни срокове за осъществяване на фискални а, корекции. Така че има възможности за е, гъвкавост в е, пакта за стабилност и растеж и комисията ще използва тези възможности еднообразно за всички държави членки. Благодаря ви. Благодаря. Господин Ланген ще бъде последният оратор от името на НП. Благодаря ви, господин Домбровскис. Вие ясно показахте, чрез вашите действия в собствената ви страна, че може да бъдете убедителен, че може да реализирате економики, економии, реформи, добре да управлявате економиката. Европа е, има висока задлъжнялост. Предвиждат се различни решения, използването на Европейския механизъм за стабилност, например. Това са все обещаващи идеи, Искам да задам въпрос, като този, който беше зададен вече за господин Московиси. Имаме член 6. който се отнася в случай на конфликт. Какво ще направите вие, когато една страна иска да напусне еврото? Да, това ще изисква промяна в договора. Наистина е така. Всъщност Швеция отговаря на всички условия за присъединяване към еврото, но не го желая по политически съображения. Какво мислите по този въпрос? Отговор на господин Домбровскис. Благодаря ви за въпросите. Първо за разпределението на работата между мен и кандидата за комисар господин Московиси. Ние Възнамеряваме да работим като екип, да работим в тясно сътрудничество. Аз виждам своята роля като координатор, а не като някой, който надзирава или който се опитва да се месе прекомерно в работата на комисията. Ние Обсъдихме доста въпроси, свързани с разпределението на работата с господин Московиси, включително за външното представителство на еврозоната, както и при изготвянето на предложения. Комисаря ще си върши работата, но ще има и възможност заместник председателя на комисията на ранен етап на вземането на решение да даде своя принос, да стане ясно, че това е съвместно изготвено предложение – това ще бъде основния принцип. Нашите екипи в момента работят за постигане на по-голяма яснота и това ще се обсъди отново с комисаря в първите дни след поемането на мандата. Относно страните извън еврозоната, сред които и Швеция – ние сме запознати с ситуацията в Швеция за отрицателния резултат на референдума. Ние знаем какво казва договора при такива случаи, но комисията не може да принуди никоя държава да се присъедини към еврозоната. Еврозоната трябва да бъде отворена, трябва да е готова да приема нови държави членки – но не вярвам, че можем да принудим който и да е било да се присъедини към нея, ако не го желая. Като шведка искам да кажа благодаря за това. Но най-вече искам да благодаря на всички депутати за интересните въпроси, които поставихте. Благодаря ви, господин Домбровски, за вашите отговори. Сега ви давам 5 минути за кратко и заключително изявление, преди да закрия това заседание. Имате думата. Госпожи и господа депутати, драги колеги, най-напред искам да ви благодаря за тази възможност да разговарям с вас по редица въпроси, които бяха отправени към мен. Разбирам, че по много от тях е необходима допълнителна работа. При всички случаи аз съм готов на тясно взаимодействие с Европейския парламент. Аз самият съм бил депутат, за да видим как да се справим с предизвикателствата пред нас. Продължавам да смятам, че ви дължа е, отговор на един въпрос. Критикуваха ме, че не можах да отговоря по грешките допуснати в е, Латвия по време на кризата, мисля, че може да намерите някои отговори в препоръките за Латвия. Има различни препоръки за укрепване на енергийната независимост, въпрос и с геополитическо значение, неравенството в доходите, което може да се преодолее и чрез промяна в данъчното законодателство, засилване на съдебната система в областта на процедурите по несъстоятелност. Страната получи тези подкрепи и те отразяват редица недостатъци в страната и се надявам, че новото правителство, което ще бъде сформирано след изборите, проведени преди два дни, ще започне да решава. Определено това са сериозни предизвикателства пред Латвия. Що се отнася до работата на новата комисия, трябва да посоча още един път, че това е нова структура. Не всичко е доуточнено, но след консултации с останалите кандидат-комисари, мога да кажа, че ние сме готови да работим заедно в друг на сътрудничество и като екип. Разбира се, комисарите е, имат е, различен предишен опит и различна принадлежност, но ние трябва да работим заедно, така че да решаваме въпросите, които вълнуват хората. Економическия растеж, заедостта, и европейският економически и социален модел. Още един път благодаря ви за това изслушване и се надявам да си взаимодействаме отблизо и в бъдеще. Благодаря, казва председателката. Само няколко думи по по-нататъчната процедура. Ще има съвместно заседание за оценка между економическата комисия и координаторите от ЕМПО. Ще се опитаме да отчетем всички проблеми в писмото за оценка. Раздаде, по-късно ще бъде раздадено проекто писмо за оценка към 10 часа. Срок за коментари по писмото е вторник 10. Препоръчваме да има само един координатор за група като лице за контакт. Искам да помоля координаторите от Комисията по заетост да дойдат, за да обсъдим по-нататъчни стъпки в Комисията по заетост. И така, координаторите в Комисията по заетост, моля заповядайте. Благодаря господин Добровски, благодаря на членовете на двете комисии за интелигентните и интересни въпроси. Благодаря.